Добре дошли, скъпи колеги. Уважаеми дами и господа, преминаваме към втора част на нашето изслушване в рамките на усилията ни да стигнем до концепция за бюджета на еврозоната. Това означава, че управлението на еврозоната не успя да реши всички проблеми, що се отнася до растежа и заетостта, така че ние сме в процес на напредване. Имаше инициатива, доклад по собствена инициатива точно по тази тема бюджета на еврозоната и управлението на еврозоната. Същевременно ние проведохме вече размяна на мнения, за да поясним тази тема. До днес бихме искали да разговаряме и с вас. Роберто Гвалтиери също е тук, тъй като двете комисии, ЕКОН и бюджети, заседават заедно. Искам да кажа най-сърдечно добре дошли и на нашите експерти, господин Бенуа Кюре, който е член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка, господин Клас Кнот, председател на Холандската централна банка и господин Хавиер Раго от економическия офис на Париж. Ние разговаряме за европейския бюджет. Разбира се, няма как да го направим без да отчетем спецификата на паричните политики, прилагани спрямо еврозоната. Това е набор от политики и синергии между паричните, економически и фискални политики. Искам да извиня професор Кристиан Калис, който беше възпрепятстван и няма да присъства. Нека обясня как е организирано изслушването. Ще дадем по 5 минути на нашите докладчици. Те ще направят въведението, след което ще дадат думата на колегите си и накрая ще чуем и заключенията. Що се отнася до нашите експерти, те ще разполагат с по 10 минути за изказване. Ще чуем въпросите на докладчиците в сянка по 2 минути. На всеки от тях експертите ще разполагат с по 5 минути, за да им отговорят – да отговорят на докладчиците в сянка и ако ни остане време, скъпи колеги, всеки, който желая, би могъл да вземе думата. Сега бих искал да дам думата на господин Бенуа Кюре. Още веднъж му благодаря за присъствието, благодаря за присъствието на всеки от поканените. Всъщност, поправят ме, казва председателя, първо трябва да дам думата на един от докладчиците, госпожа Берес. Господин председател, прощавам ви, казва ораторката. Благодаря на експертите за тяхното присъствие. С Райнер Бюге ние работим отдавна по тази тема. Трябва да кажа, че вече сме заляти от всякакви експертни мнения и познания, но разбира се, работата от 2012 година до сега беше много важна. Ние решихме да ангажираме комисията с този доклад, тъй като мисля, че за първи път Европейския парламент изрично ще заеме позиция по въпроса за бюджета на еврозоната. Със сигурност това е първият такъв доклад Необходимо е да се върнем още към договора в Мастрихт. Тогава комисията Делор беше помислила за един малко по-различен механизъм, но след това при кризата ние видяхме какви са слабостите и как са били използвани вратичките в договора от Мастрихт. 2012 година работихме по основния проект, след това имахме доклада на четиримата председатели и проекта представен от Ван Румпой в Европейския съвет. Така че темата се обсъжда. Ако нещо липсва, разбира се, то е достатъчна експертност, достатъчна яснота, ако всички бяха на едно и също мнение, нямаше колегата и аз да пишем доклад. Е, всъщност виждаме нови и нови предложения, които се правят почти ежедневно. Много често те противоречат на предходните, защото са плод на различен подход. От моя страна, мисля, че е необходимо първо да си е, отговорим на въпроса защо имаме нужда от този бюджет на еврозоната. Първата функция на един такъв бюджет е стабилизация при асиметрични шокове. Също така функцията е да се запази инвестиционния капацитет на еврозоната, е нещо, което отива по-далеч от ограниченията по пакта за стабилност. На трето място конвергенция, тъй като бюджета на еврозоната до сега не е успял да е, идеята за този бюджет би трябвало да постигне конвергенцията, която до сега не е постигната. Така или иначе, зародиша на този евро е, бюджет започва с Европейския механизъм за стабилност. Като говорим за функцията стабилизиране, е много важно да се доизгради банковия съюз – този въпрос се поставя редовно. Освен това се поставя въпроса за инструментите, чрез които може да се поемат тези асиметрични и симетрични шокове. Инструменти, които да се използват автоматично, например обещетение за безработица. Говорим и за функцията конвергенция – тук ще спомена договори, които понякога се оказват много спорни. Това е по структурните фондове. Ние при прегледа на МФР може би ще успеем да поправим грешките в това отношение. Но така или иначе, това, което ни липсва в крайна сметка на мен и на колегата Райнер Бъгеса, убедителните аргументи. Аргументи, с които да се обърнем към вземащите решения в наши дни. Кои са те? Това са хората, които заседават много често на ниво Еврогрупа или съвет на финансовите министри или Европейски съвет. Вашите изказвания днес наистина биха ни помогнали да разберем кои са добрите варианти и най-вече добрите аргументи, на които да разчитаме, за да направим поредната стъпка. Как да убедим тези, които вземат решение да направят тази стъпка? Благодаря на Перванш Берез. Сега ще дам думата на господин Бъге. Не, не искате думата, господин Бенуа Кюре. Благодаря, ще говоря на английски, но искам да благодаря и на докладчиците, разбира се, и на двамата председатели на съответните две комисии, организирали изслушването на тази тема ще се върна и на необходимостта от очертания политически подход. Разбира се, аз нямам мандата да говоря от името на ЕЦБ. Сега ще премина към английски. Знаем, че политическото внимание в момента е приковано в друга тема, но ние не бива да забравяме за необходимостта да се доизгради ПС, което означава да има устойчивост на системата за поемане на шокове. Това, разбира се, може да се постигне и води до много по-голямо економическо самочувствие. Ако обаче се реализират някои от възможните опасности при възстановяването, няма да е лесно да се решат много от задачите, включително и тези свързани с борбата срещу тероризма. Фискалните политики днес са важни, тъй като възстановяването на економиките в еврозоната не е кой знае колко впечатляващо, дължи се най-вече на паричните политики – а глобалната економика, както виждаме, отново навлиза в един несигурен период. Много от страните в еврозоната също са нестабилни. Затова е важно еврозоната да има капацитета да поеме бъдещите шокове. Трябва тя да бъде подготвена и за кризите в бъдеще. Не е необходимо аз да ви обяснявам кой вид фискален капацитет е най-добър за еврозоната, защото тук решението се взима на политическо ниво. Аз мога да направя оценка обаче на това, що е то фискален капацитет и защо това не е непременно магическо решение. Ще говоря и за условията, при които може да проработи. Първо, ще кажа, че еврозоната е на кръстопът. От една страна имаме националните фискални политики, от друга страна може да се мисли за бюджет на еврозоната и обединен фискален капацитет. От економическа гледна точка тези два пъти са взаимно допълващи се. Ще обясня защо. Първо, за да може фискалните политики да допринасят за макроекономическата стабилизация да, и за да сме сигурни, че има стабилност на финансовите пазари, трябва да се прилага и пакта за растеж и стабилност. Не става дума за идеология, за политически и економически императив – фискалните политики трябва да се координират и гражданите трябва да знаят, че се изпълняват общите норми. Същевременно фискалният капацитет ще бъде финансиран чрез сегашни или бъдещи данъци, които ще натоварят данакоплаците и дружествата. Може би един такъв вариант не би бил много сигурен. За това трябва да се поема отговорност на първо място на национално ниво. Това означава, че държавите трябва да заложат фискални буфери в своите национални бюджети. Дали трябва да се преразгледа пакта за растеж и стабилност, да се включат нови характеристики в него, свързани, например, с суверените механизми. Това е един отворен въпрос, който е, всъщност се простира много по-далеч от темата на дискусията за тази вечер, макар че е напълно основателен въпрос. Така или иначе, аз не мисля, че доверието ще се възстанови, ако започнем да променяме съществуващите правила, нека просто ги изпълняваме. Видяхме, че без парични политики на национално ниво фискалните политики може да излязат извън контрол, когато има съществени сътресения и няма капацитет на економиката да поеме това сътресение. Разбира се, възможно е да се предприеме действие, това е смисъла и на Банковия съюз, да се намали размера и обхвата на такива огромни шокове. Банковия съюз е една стъпка в тази насока, но ние не бихме казали, че еврозоната е предпазена от всички възможни кризи. За това ни трябва такъв капацитет, който да допълва економическите стабилизиращи механизми на държавите членки. За това говоря за допълняемост. Тук могат да се използват най-обикновени макроинструменти. Може, разбира се, да се стигне и до идеята за истински бюджет на еврозоната. В крайна сметка казах, че изборът ще бъде политически. Добре е да се проведе дебат изобщо за колективните цели на Европа и на еврозоната. Той е по-необходим от всякога, той отива по-далеч от економическата сфера. Няма да се простирам в подробности, тъй като, както казах, това е според мен политическа дискусия. Тук не мога много да помогна. Ние искаме да увеличим максимално положителния ефект от ИПС. Тук мисля, че може да се постигне напредък в три отношения. На първо място, фискалните ресурси от каквото и естество и размер да са могат да се обединят единствено, когато солидарността върви ръка за ръка с отговорността, което означава, че споделянето на фискалния риск в Европейския съюз налага съвместно вземане на решения в рамките на институциите. Следователно се прави крачката от норма към институция. На второ място би трябвало условията на пакта за стабилност да се използват като условия и за тази еврозона. На второ място трябва да се укрепят механизмите за приспособяване към вътрешния пазар. Това ще бъде фискален съюз, но пазарните механизми ще бъдат изключително важни. Това означава, реформи на национално ниво, до изграждане на капиталовия съюз, много по-силни трансгранични връзки, които ще направят еврозоната устойчива, до изграждане на единия пазар, включително и единия пазар за услуги. Така остатъчният риск, който се поема от обществения сектор, трябва да се намали. И третият принцип, според мен, е нещо, което е, е свързано с разбирането, че механизмите за застраховка се използват за разпределяне на риска екс-анте, което означава ние имаме нужда от конвергенция, по-голяма устойчивост и ясно очертана пътека на реформи, като конвергенцията и реформите ще направят системата много по-устойчива на шоковете. Ако искате нов процес на конвергенция, обаче трябва да договорите принципите. В заключение – Много е важно да има защита от по-малките опасности като част от фискалния съюз, но това не означава, че стъпките по посока на фискалния капацитет трябва да са стъпки към нещо, което никога няма да се случи. Първо трябва да се възстанови фискалния капацитет на национално ниво, след това да има конвергенция, за да може да се поеме шока, това е економическия съюз, след това вече имаме силна институция, която може да направлява този фискален капацитет. Ще спра до тук. Много време ми трябва, разбира се, благодаря, че започнахте дискусията днес. Euh, благодаря за експозето ви, господин Кюре. Благодаря за информацията. Ясно е, че ние носим силен политически ангажимент в този процес. Сега ще дам думата на председателя на Централната банка на Холандия, господин Клас Кнот. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик госпожи и господа депутати. Благодаря за поканата на това обществено изслушване, посветено на бюджетния капацитет за еврозоната. За мен е чест да споделя идеите си в Европейския парламент. Се надявам, че те ще ви бъдат полезни в хода на работата ви. Представения документ – представя изобилна информация за това, което би могъл и не би могъл да постигне фискалния капацитет. Описани са различни функции, като резервен вариант, кредитор от последна инстанция, но ще се спра на ролята му за неутрализиране на симетричните е, шокове. Аз ще се спра накратко на въздействието на бизнес е, и финансовия цикъл върху фискалната позиция, взаимодействието между европейското и националното ниво, Разликата на разпределението на риска е анте, е, ексанте и е, разликата между е, разпределението на риска в частния обществения сектор. Сега, как се развива бюджетната политика в кризата? В началото на еврозоната, се смяташе, че страните могат да стабилизират асиметричните шокове чрез националните бюджети, стига да спазват правилата на пакта за стабилност и растеж. За съжаление, нещата се развиха по различен начин и бюджетната политика в някои страни не можа да изпълни стабилизиращата си функция. Отчасти това се дължи на недостатъчна бюджетна полити... дисциплина преди кризата. Много страни пристигнаха целта близко до баланс само в прогнозите си, а не на реалност. Освен това, фискалният шок по време на кризата беше засилен от макроекономическите дисбаланси, натрупани през годините. В страните, в които дисбаланса беше най-сериозен, Гърция, Ирландия, Португалия и Испания, бюджетният дефицит през 2009 година се оказа, че почти 11% пункта повече от предвиденото една година преди това. В резултат на това беше нужен дълъг период от фискална консолидации през периода 2011-2014 година имаше свиване в момента, в който фискалната политика достигна нулевото ниво. Фонда за бюджетна стабилизация можеше да помогне за смягчаване на симетричните шокове и да даде една по е една по-различна политическа структура. Но разработването на такава такъв капацитет не е лесно. Много е трудно да се спазят някои от условията и те са споменати в доклад на петимата председатели. Има ограничена подкрепа за федерален подход и фонда трябва да бъде ограничен като размер и няма да е лесно да се избегнат по постоянни трансфери. Тук искам да посоча три основни предизвикателства и една альтернатива. Първото предизвикателство е, че видът асиметрични колебания в еврозоната не може да се стабилизира при ограничен фискален капацитет. Стабилизационните фондове са насочени към бизнес цикъла. А, а неговата, той продължава няколко години и такова ограничено при, този, ограни... при тази ограничена продължителност вноските в фонда са ограничени. Действията на държавите членки бяха синхронизирани от 1999 година но асиметричните фискални позиции бяха по-сериозни, по-дълготрайни, тъй като бяха свързани с финансовия цикъл, чиято продължителност е два пъти по-голяма от бизнес цикъла между 15 и 20 години. Тез, този дисбаланс съвпадна с а, а, някои несъответствия при способността и цените на жилищата. Тези колебания създадаха някои предизвикателства, които не са получили достатъчно внимание нито в доклада на петимата председатели, никъде другаде. И така, фонд насочен само към бизнес цикъла ще стабилизира само малка част от бизнес цикъла. Фонд насочен към стабилизиране на финансовия цикъл ще доведе до по-трайни трансфери от а, това, което страните биха приели. Второто предизвикателство е, че бюджетният капацитет ще взаимодейства с фискалната позика на държавите членки. Фондът може да доведе до увеличаване на данъците облагани на, национ... на национално ниво на всички данъци трябва да се платят от едни и същи европейски данъкоплатци. За съжаление не можем да облагаме с данъци а, извънземни. И фондът може да намали обхвата на националното данъчно облагане и да намали фискалното пространство за държавите членки. Този проблем ще се задълбочи, ако на фонда се даде възможност да тегли кредити. Имайки предвид сегашното ниво на данъчно облагане в повечето държави членки на еврозоната, стабилизационният фонд не би трябвало да доведе до повишаване на нивото на данъците и кредитите. Фондът обаче може да попречи на пакта за стабилност и растеж. И неизбежното заключение е, че всяко преминаване към фискален капацитет в еврозоната трябва да върви ръка за ръка с много по-стрикно спазване на фискалните правила на ниво държава членка, с засилен акцент върху задлъжнялостта и бъдещи данъчни задължения. Третото практическо предизвикателство е, че фондът ще доведе до за увеличаване на публичното разпределение на риска, което се засили чувствително през последните години, като чрез механизма за стабилност. Проблемът е, че економически е, и валутния съюз не функционира достатъчно добре в някои области. Държавите членки продължават е, да се различават не само от гледна точка на баланса на текущия бюджет, но от гледна точка на приспособяемост, конкурентност, способност и институционално качество. Един стабилизационен фонд може да доведе до еднопосочен трансфер, а не истинско разпределение на риска. Това означава, че предварително няма представа за това на къде ще се насочат плащанията. По-нататъчно увеличение на разпределението на риска трябва да върви ръка за ръка с координация на политиките и координация за намаляване на риска. Економически и валутния съюз трябва да спазва пакт за стабилност и растеж, но и макроекономическите дисбаланси, за да не се допускат такива дисбалански, които да засилят сътресенията. Економически валутния съюз е, ще има нужда от сближаване на економическите структури. Това може да доведе до по-координиран подход към реформа на пазара на стоките и на труда. И в резултат на тези предизвикателства политиците трябва да обмислят внимателно концепцията за този фонд и връзките му с други аспекти на економически вълтен съюз. Междувременно, за да се подобри стабилизацията на шоковете, има и други варианти. Има едно проучване, което показва, за САЩ, например, че частното разпределение на риска чрез интегрираните финансови пазари успява да смекчи 62% от асиметричните шокове. В, по-голяма, в много по-голяма степен, отколкото разпределението на риска в публичния сектор. Има и други проучвания за САЩ и Канада, които достигат до същите резултати. И така, разпределението на риска в е, частната област има повече потенциал в сравнение с публичната, но то е по-слабо развито. По време на кризата уязвими страни бяха подложени на бягство на капитали. Има какво да научим от засилването на здрави форми на финансова интеграция. Европейският съюз на капиталовите пазари е чудесна начална точка и това означава, че и преди да, да приемем европейския бюджет, смягчаването на сътресенията ще подобри пазара в много добра степен. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за вашето експозе думата сега има господин Ксавиера Раго, председател на Парижското училище за економика. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да говоря. Аз ще говоря като представител на европейск на обсерваторията за економическа конюнктура по въпроса за европейския бюджет. Ще говоря на френски с ваше позволение. Мисля, че трябва да изходим от една констатация, за да оправдаем необходимостта от дискутиране на европейски бюджет. А именно идеята за стабилизация в доклада на петимата председатели. Централната мисия обяснява насоката на дебата. Второто, което искам да кажа е, че в опита да намерим е, доводи е прагматизма, който ни води до сравнение между е, Валутния и економически съюз и други фискални субекти, за да видим кое дава резултати при стабилизацията и кое не. Третото, на което ще се спра, са е, инструментите, връзката им с политическите ограничения. Аз ще защитавам идеята за европейска, за европейско осигуряване срещу безработица. Мисля, че днес можем да се съгласим за това, че рамката на Мастрих, пакта за стабилност и растеж, не успя да издържи на сътресенията на кризата измерението на кризата доведе до сериозни сътресения и идеята е, за идеята на Мастрихт е, в крайна сметка се оказа недостатъчна. В момента в еврозоната има инфлация, която е под заложената. В много страни има висока безработица и асиметрия между държавите. Това води до промяна в законодателството с условия за гъвкавост прави се анализ на условията за гъвкавост, които са доста сложни, но това прави неразбираеми е, европейските изисквания за гражданите и економистите. Правилата не се радват на достоверност, защото не се разбира кои правила се прилагат. Тоест има нужда да се изяснят правилата и трябва да се види как да преодолеем недостатъчното търсене в Европа, как да се осигури макроекономическа стабилност в Европа. Изхождаме от идеята за макроекономическа стабилност в Европа. Когато погледнем другите фискални федерации или другите валутни съюзи, спецификата на еврозоната е много малкия федерален бюджет в сравнение с бюджетите на съставящите го държавите. От гледна точка на процента на разходите, бюджетът е 2% от разходите в еврозоната, в Канада, най-децентрализираната страна, тази сума е 8 пъти повече. Е, бюджетът е много нисък, за да се стабилизира економическата ситуация. Очевидно, това води до ключов е, дебат. Първата тема е координация на националните бюджети и второ е, контрациклични мерки в допълнение към координацията. Но допълнителният въпрос е координацията на фискалните инструменти и прилагането на федерални инструменти. Координацията на фискалните инструменти е нещо, което трябва да се разглежда в връзка с економически анализи, които говорят за бюджетния, за органи, застъпени в бюджета на петимата председатели. Е, един, един, трябва да има съвет, който да анализира бюджета в рамките на пакта стабилност и растеж, да се види дали има възможност за маневриране за страните, които спазват пакта и да има страни в еврозоната, които имат излишъци в текущата сметка и бюджетни излишъци, които могат да помогнат за стабилизацията на еврозоната. Тоест въпроса за координацията е от централно значение и той трябва винаги да присъства в европейския дебат с независим съвет. Този независим съвет може да излезе с препоръки, които да се обсъдят в европейските институции, парламента, еврогрупата за да повлияе върху дебат в националните парламенти в интерес на координацията. Координацията на националните бюджети е една трудно осъществима задача в средносрочен план. Координацията на паричните политики е изключително трудна в еврозоната – Създаването на европейски бюджет е нещо, което ще излезе извън рамките на координацията на националните бюджети. Той, ето, това е рамката, в която трябва да разглеждаме създаването на контрацикличен инструмент. Този фискален инструмент е, ще трябва да отговори на редица трудности от гледна точка на стимули за спазване на добри практики. И всички тези трудности не бива да скриват крайната цел. Основният инструмент – мобилизиран от фискалните федерации, съвместим с хетерогенността на държавите членки, е европейското осигуряване при безработица в рамките на еврозоната може да помогне да създаде анти, антицикличен инструмент. На мен ми се струва, че американският пример ни дава възможност да обмислим един инструмент, който да, е, да съответства на хетерогенността на пазара на труда. Има такава хетерогенност и между отделните щати в САЩ. Възможно е да има федерален бюджет, да във всяка страна да има фонд за безработица в случай на криза, когато нивото на безработица се повишава. Няма да навлизам в подробностите на осигуряване при безработица. Има много предложения. Аз мисля, че мисля, че трябва да обмислим един конкретен инструмент, който да съответства на хетерогенния характер на еврозоната и хетерогенността на осигуряването за безработица е обещаващ инструмент. Такова осигуряване при безработица ще даде възможност за стабилизиране на рисковете в еврозоната, но тогава, когато има макроекономически рис, рискове, могат да се обмислят европейски инструменти за управление на макроекономическите рискове. Ще спра тук с оглед на времето, което ми е отделено и ще спра трите основни измерения. Да се а, е, насочим а, е, към недостатъчното а, е, търсене и обмислене на правилата. Второ, известен прагматизъм в сравнение с други вълтни съюзи. Трето, преминаване към конкретен инструмент европейска осигуровка при безработица. Благодаря, господин Раго. Сега думата имат следващите оратори, които ще реагират на експозетата и сигурно ще зададат въпроси. Заповядайте, господин Белгия. Благодаря, господин председател, Благодаря за интересните изказвания. Две неща бяха е, ясно посочени, е, че е, трябва да доизградим ИПС въпреки сътресенията от кризата. Трябва да се създаде отново доверие между държавите членки. В противен случай няма да постигнем нищо. На второ място бяхте казали, е, освен това казахте, че е, без да се спазват сегашните правила, също няма да се отбележи напредък. Има инструменти, които могат да са ни от полза. И еврото може да бъде е, стабилно в рамките на съществуващите разпоредби. В момента трябва да кажем, че се намираме в клуб, състоящ се от суверенни държави членки. И постоянно се намираме в един процес който е обърнат навън, а не навътре. Т.е. общностният подход не се прилага изцяло. Трябва да се каже, еврото е валутата и всичко останало изключение. Постоянно изключение или временно изключение за тези, които са на път да се присъединят към Европейския съюз ядрото а, трябва да се запази и не трябва това ядро да е свързано с междуправителствени договорености, а с, свързани с общностния подход. Свърз... Трябва да се намалят рисковете, свързани с банковата система и с държавните дългове. Трябва да се види докъде сме стигнали. На второ място, относно изграждането на фискалния а, капацитет каква е връзката му с съществуващите инструменти, с структурните фондове, с кохезионния фонд, който беше създаден с определена цел, или пък връзката с инициативата за младежката заетост. И ам, трябва ли а, този а, бъдещ европе, а, централен бюджет да включва повече от 1% от а, БВП? И на следващо място, как ще се справим с един такъв капацитет за еврозоната? Дали той ще включва само страните от еврозоната или тези, които са извън нея? така както се случи с пакта от 2010 година, като се има предвид политическо-економическата ситуация в Европейския съюз, възможно ли е да се създаде един поетапен план, за да може постепенно да се изпълнят тези договорености, които са постигнати, да се включват допълнителни елементи и да се засили взаимното доверие и от тази гледна точка да се ам, цели ам, изграждането и постигането на фискален капацитет. Госпожа Берес. Благодаря ви. Съвсем набързичко няколко въпроса. Първо, вие казахте, че всичко трябва да се прави постепенно, но ние имаме неотложни въпроси. Миграционния натиск, е, референдума в Обединеното кралство. Дори няма да ги споменавам, но мисля, че паричните политики са достигнали тавана на своите възможности. Лихвения процент е такъв, че паричните политики и тяхното отражение върху економиката на еврозоната – вече стават много ограничени. Има различия между държавите членки и всичко това води единствено до влушаване. На второ място, вие политиците трябва да отговорите, разбира се, но след като и експертите са при нас, вие пък като експерти може да ни обясните следното. Доста се говори за институционалния елемент, който трябва да придружава този европейски бюджет. В работния си документ ние разглеждаме варианта, при който Европейския парламент оценява този бюджет, за да може да изпълни специфичната си роля и да имаме бюджет за еврозоната. Вие споменахте мимоходом и механизма за справяне с економическия дисбаланс. Достатъчно ли сме го използвали според вас? Или може и да извлечем допълнителни ползи? На четвърто място – Вие казахте, че частното споделяне на риска може да доведе до някои много интересни резултати. В този случай сравнихте еврозоната с това, което се случва в САЩ или в Германия. Само два примера. Но е малко парадоксално точно те да ни служат за пример, защото там се възниква въпроса или за финансовата опора, или е, за това в кой момент може да се разчита на подкрепата на частното споделяне на риска. Всъщност този дебат се върти и около Съюза на капиталовите пазари. Ако той се създаде, Икономическите участници ще имат по-добър достъп до финансовите пазари и това ще намали трудностите за бюджетната политика. За да работи този съюз на капиталовите пазари, трябва първо да работи банковия съюз, да имаме финансовите гаранции, които да ни позволяват да изградим банковия съюз и да го стартираме по начин, който създава доверие, а не всеки да гледа своето. Или, казано на простонароден език, всяка коза за своя крак. Паричните политики се използваха в е, едни много трудни периоди, но Аз бих задала въпроса как да се създаде доверие в процеса на конвергенция. Исках освен това, господин председател, да се спра на идея, която доста обсъждаме в Европейския парламент, да имаме код, кодекс на конвергенцията, който да се съобразява с критериите от Маастрихт. И да определя двете цели за държавите членки в техните структурни реформи, за да бъдете по-убедителни от това, което виждаме по-настоящем. Благодаря ви. Сега нашите експерти ще могат да вземат думата. Господин Кюре, ако може по за две минути. Две минути, така ли? Excusez-moi, mais j'ai des problèmes de voix. Извинете, имам проблеми с гласа, казва оратора. Първо ще отговоря на госпожа Берес. Тази условна и постепенна конвергенция, доколко бързо трябва да се случи, аз ще се върна на първоначалното, което казах. Не мисля, че паричните политики са се изчерпали, но това не е е, темата за дебат тази вечер. Колкото по-добре се използват наличните политики в името на растежа, толкова по-добре ще бъде за нас, но не може да се разчита до крайно само на паричните политики. Трябва да се действа бързо. Необходимо е наистина при този бюджетен капацитет, да не се мисли обаче за трансфери, които вървят еднопосочно. Това не е духа на договорите. Такива трансфери съществуват за общностния бюджет, кохезионния фонд, но не това е предмета на днешната дискусия. За демократичната отговорност Тук няма да започвам дебата за ролята на националните парламенти и Европейския парламент. ЕЦБ винаги е заедно с Европейския парламент. Това е естествено, но зависи как ще бъде структуриран този бъдещ бюджетен капацитет и доколко политически проектът ще бъде приемлив, включително и за националните парламенти. Въпросът е, няма лесен отговор въпросът на господин Бълге. Вече виждам, че надхвърлям двете минути. Господин председател, първо общностния метод. Много е важен. Всички създадени механизми би трябвало да се интегрират в общностния механизъм. Ако може, би трябвало да се реинтегрират и механизми, които не са били включени преди в общностния механизъм, като механизма за стабилност. Това би било желателно, според мен. Връзката между държавния и банковия дълг и съответно риск, мисля, че тези два видове риск не могат да се отделят – едни от други. Работи се постепенно и средносрочно. Но виждаме, че въпросите няма да се решат в рамките на по-малко от 8 години. Би трябвало наистина да се работи постепенно в рамките на възможното, като имаме предвид и световния контекст. Благодаря господин Кюре господин Нот. Yeah, thank you for all... Благодаря за интересните ви въпроси. Ще е предизвикателство за мен да се справя с тях в рамките на две минути. Нека да започна с въпросите зададени от госпожа Берес. И най-вече въпросът свързан с макроекономическите дисбаланси и процедурата свързана с тях. Процедурата ем, се изпълнява използвала до сега. Процедурата е нова, но е извършена оценка след първата година от, от използването на процедурата. Има е, и препоръки, в които се изготвени са и препоръки и само 5% от тях са взети предвид в държавите членки. В 50% от случаите държавите членки са дали е, коментари, свързани с препоръките и остан, по останали 45% от препоръките не е имало ем, никакви последващи действия. Ами, е, това означава, че не се използва целият потенциал на процедурата. Както се вижда, има проблем с начина по който Европейския съюз се отнася към правилата, които сам си налагам. Съставането на правилата е едно, изпълнението им е друго. И докато правилата съществуват само на хартия, но на практика не се прилагат ефективно, смятам, че ще има и проблем с изграждането на доверието, за което и вашия колега говори. Ако се заложи е, като цел да се изгради доверието и в тази връзка се предприема действия за споделяне на риска, тогава може да се постигне нещо. Трябва да има по-силен економически и паричен съюз. Тогава, през 1999 година, ставаше въпрос за економически и паричен съюз, не само за паричен съюз нямаме друг вариант, освен да предприемем този поетапен подход и скоростта, с която всичко трябва да се прави, трябва да е такава, че да се укрепи взаимното доверие и да се постигне високо ниво на споделяне на риска. Дълговете не са намалени достатъчно. Все още съществува въпроса с предпазните мерки, с гаранциите за депозитите. Е, има и друг въпрос на световно ниво, който е свързан с дисбалансите по текущите сметки на държавите членки. Е, както се вижда, има два елемента, по които трябва да се работи. Освен това, трябва да се вземат предвид и турбулентностите на пазара и спредовете между банките и държавите се увеличиха връзката се прекъсна. Така или иначе, е, на предна линия са необходими повече действия. Господин Рагу. Съвсем набързичко. Някои допълнителни елементи. Първо, дали паричните политики са се изчерпали и са стигнали своя таван? Тук трябва да отбележим, че паричните политики наистина помогнаха на еврозоната и чрез банковата система да се отпуснат кредити за предприятията, за домакинствата в момент, в който еврозоната беше много отслабена. Европейските депозити до изграждането на банковия съюз – механизмите за стабилизиране. Всичко това позволи на паричните политики да работят в името на хомогенността на еврозоната. Това е много важно за стабилизирането. Това на първо място. На второ място необходимия размер на този бюджет, за да има стабилност. Всъщност бюджета участва 15% в стабилизацията – ако говорим на федерално ниво. Тъй като останалите елементи са предмет на национални отговорности. Всъщност, мисля, че ако се определи процент от БВП като вноски, това би ангажирало държавите членки, за да бъдат по-отговорни и би гарантирало стабилност. Същевременно не бива да се отрича и възможността за един по-малък бюджет, който да гарантира стабилността на еврозоната на трето място трябва да се помисли за инструмент като застраховане срещу безработица. Той да се използва като лост, вместо, примерно, реформа на пазара на труда. Струва ми се, че нашият голям проблем е хетерогенността на трудовите пазари преди и след кризата. Необходимо е да се направи и реконвергенция на трудовите пазари – чрез способност, структурни реформи, трябва да се мисли за инструменти за стабилизиране като нещо допълнително при конвергенцията на европейските трудови пазари. Можем да помислим за конвергенция в посока нагоре, която не е свързана с дефлацията. Това всъщност трябва да е същината на конвергенцията в момент, в който търсенето е много намалено. След това при безработицата трябва да се мисли за застраховки, допълващи механизми. Това са някои ключови елементи на стабилизирането на еврозоната. Благодаря. Председателя Глотиери се присъедини към нас – Предполагам, че той ще поеме сега председателството на свой ред, но нека да дадем думата на докладчиците в сянка. Благодаря и на двамата председатели, благодаря и на ораторите за интересната информация, която ни предоставиха. Въпросът е за какво ни е необходим този фискален капацитет и какви да са финансовите ограничения. Въпросът ми е, имаме ли нужда от механизъм за поемане на риска и да го заложим в Банковия съюз и какво да направим за да стимулираме структурните реформи в държавите членки, за да се подобри конкурентоспособността. Въпросът е към двамата представители на централните банки. Те споменаха необходимостта от структурни реформи. Какви други реформи са необходими, за да допълнят мерките свързани с, с политиката на мониторинг предприета от ЕЦБ, има ли нужда от финансови стимули? Разполагаме с фискален капацитет в еврозоната, който е свързан с финансовите условности, но беше казано, че сравните реформи не изискват парични средства и няма да засегнат реформите в държавите членки. Има ли нужда и от други реформи, свързани с фискалните стимули? Ако може накратко да ни кажете според вас какви ще са ползите за тези страни, които ще се присъединят към ИПС и към еврото? Каква, какви ще са предимствата за тях, ако се присъединят към фискални капацитет? Какви ще са рисковете за тях, ако не го направят? Какви ще са гаранциите, които ще се дадат на държавите членки извън еврозоната, като си има предвид и ам, специалните договорности с Обединеното кралство, какви гаранции могат да бъдат дадени за това, че фискалния капацитет няма да има негативно въздействие върху тях и на следващо място относно подсилването на инструментите, с които разполагаме. и с тях да се гарантира изпълнението на фискалните правила от страната на държавите членки. Може ли допълните и вие нещо друго? Какви нови инструменти могат да се използват, за да се подсили този финансов и бюджетен капацитет в Европейския съюз? Следващи оратор има думата. Благодаря. Искам да кажа, че изказванията ви бяха много интересни. Аз съм съдокладчик по документа за европейският фискален капацитет. Тази тема е обсъждана и преди. Според вас колко реалистично изглежда държавите членки да подкрепят такъв механизъм? Може ли да ми кажете, освен това, кои въпроси представляват проблем за държавите членки и какво би било въздействието на този механизъм върху държавите членки и върху техния суверенитет? И какви възможности има за създаването на такъв европейски бюджетен капацитет? Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря. Господин Кюре ни каза, че принципно Европейската централна банка е направила всичко възможно, дори понякога е прекрачвала това, което е специфичната и роля, но това при отсъстващо економическо управление на еврозоната. Може би трябва да имаме предвид и констатациите на Сметната палата, но бюджета е израз на политическа воля. Не може да имаме бюджет без политическа визия. След като споделяме паричен суверенитет, би трябвало да отидем и по-нататък. Ето няма економическо управление, няма общ бюджет – Европейския механизъм за финансова стабилност е споделяне на задлъжняването в държавите членки с цел поемане на асиметричните шокове, но какви са правомощията, които бихме искали да се прехвърлят от държавите членки към еврозоната? Вие говорихте за обещетенията при безработицата. След това разходите по участието в тази политика от страна на държавата членка, как ще се отчитат и можем ли да помислим и за друго правомощие, което да се прехвърли на еврозоната, така че бюджетът да се изпълва все повече с задържание, с надеждата, че конвергенцията ще се случи и еврозоната ще раз... разгърне своя оптимален потенциал. Благодаря, Фабио Демази. Благодаря, господин председател. Госпожа Первенш каза, че има много експертен опит, който е, е събран, който представлява лавина. Аз ще кажа, че това просто е снежна топка, която набира скорост. Може би причините за всичко се крият в неизпълнението на пакта за стабилност и растеж и за това, че не е било изпълнено условието за този дял, процентен дял от БВП. Имаме нужда от механизъм за поемане на риска. Видяхме, че много портфолия се обърнаха надолу с главата. Нобелов лауреат от 2013 година също посочи, че финансовите пазари не разполагат с механизми да поемат определени рискове. Искам да се спра на два въпроса. Те са правени към господин Лагом. Съгласен съм, че фискалния капацитет е, е тема, която е политическа и ще се водят дебати по нея. Данъчното облагане може би не е стабилен източник на финансиране. Ами ако на, се даде банков лиценз на механизма за стабилност, паричната политика в момента се неутрализира от прекалено много фискална консолидация, средствата не се вливат в реалната економика и ам, крайна сметка ам, данъчната основа се политизира и искам да кажа, че със сигурност, че се намали а, данъчния товар, а, който е паднал върху гражданите, ако а, работим а, на, за създаването на една по-справедлива данъчна система под формата на обща данъчна основа. На национално ниво трябва да има по-широк обхват. Господин Штиглиц ще е тук след няколко седмици. Той ще говори за златното правилно за инвестициите. така че да се помисли за, трябва да се помисли за създаването на благоденствие и за и идните поколения в Германия, че има закон 67 година за стабилност и създаване на допълнителни блага за бъдещите поколения. Госпож... Следващия оратор. Ще съвсем накратко смятам, че трябва да сме ясни, че европейския бюджет е повече, по-малко от 1% от БВП има много проблеми, трябва да намерим общ език по тази тема. Има много големи различия между държавите членки, няма и солидарност, няма и механизъм за солидарност. Ясно е, че е, е необходимо всичко да залегне в регулаторната рамка. Е, финансовия, капитал, финансовия капацитет няма да е достатъчен в него, Съществ, в него няма достатъчно доверие. Някои държави членки да се справят с, кризата имат нужда от повече солидарност. за някои държави членки дълговете се увеличиха, както стана с Ирландия и гражданите ще трябва да плащат десетки години, за да могат да държавите да излязат от кризата. А, и в такъв момент да се дават абстрактни правомощи на, на, на някаква структура на европейско ниво няма да подсили доверието в Европейския съюз. Какво можем да направим, за да избегнем такава финансова и банкова криза в бъдеще и какво а, според вас трябва да се направи а, при изграждането на банковия съюз? Арген Смараган има думата. Gracias, е, благодаря, господин председател. Ако ми позволите, ще се изразя на Кастилски. Първо, съвсем набързичко искам да се обърна към господин е, е, Руи, господин Демаси, също така е, за испанския дълг мога да му дам и допълнителни пояснения, но нека кажа какви са конкретните ми въпроси. Беше споменато намалялото търсене но не се обърна внимание на дефицита на инвестиции, който придружава това намаляло търсене. Следователно, ние трябва да отчетем, че по време на кризата спряха инвестициите и обществени, и частни. Някои от нашите държави членки е, всъщност искаха да избегнат и нареченото положително екстернализиране. Предполагам, че това може да се избегне като риск, ако имаме един Европейски съюз с истински фискален капацитет. Тук ви питам дали смятате, че това е така. След това в комисия таксе срещу избягването на данъци ние обсъждахме тези въпроси вчера и се каза, че така или иначе този фискален капацитет трябва да бъде неутрален. Не може е, фискалното да се използва като синоним на отказа от суверенност. Знаем, че има най-различни оценки, но се говори за стотици милиарди, е, за какви ли не суми при този фискален капацитет. И разбира се, един такъв капацитет би могъл да се използва положително. На трето място, аз съм съгласен най-вече с господин Раго, Нека ви кажа, че през 1929 година в САЩ задлъжняването е било 2,5%, само няколко години по-късно 15%. Виждате колко бързо могат да се променят нещата с всички последствия от това. Затова е много важно да сътрудничим и да излезем от кризата. Накрая, може би въпрос, който не е пряко свързан с фискалния капацитет, но така или иначе ние говорихме за дисбаланса, заради това, че определени държави членки – имат много разнородни практики, особено що се отнася до бюджетния дефицит. Разбира се, те обикновено се наказват при такъв дефицит, но не се наказват, когато имат бюджетен излишък. Имаме и такива примери в Европа, цитирам Германия – Това ми се струва, че не е логично и също води до допълнителен дисбаланс. Благодаря. Thank you. I don't see other shadows present, so we... Не виждам други докладчици в сянка да искат да вземат думата, за това даваме думата нашите експерти, господин Мекори на първо място. Thank you. <clears throat> I'm sorry, but, uh... I have to recreate uh, <clears throat> vocal space, not physical <laughs> space, but vocal space. Um, first, if I, uh, if I may. Най-напред искам да, не, ре, да реагирам на това, което каза господин Артуи. Той ме цитира и каза, че Централната банка излиза извън границите на своята мисия е, договорът предвижда ясна мисия на ЕЦБ, а именно стабилност, осигуряване на стабилност. Ние не излизаме извън тези рамки. Вярно е, че задачата ни би била улеснена, ако други политики на Съюза биха били по-ефективни, економическата и финансовата. Например, второ, Мисля, че тук няма разногласия. Господин Моресан попита за необходимите реформи. Това е дълъг разговор, но нека да го свържа с а, онова, което беше казано за инвестициите. Реформите, които са нужни, са реформите, които ще осигурят повече инвестиции. Инвестира се тогава, когато има рентабилни проекти. Това е свързано с реформата и продуктивността. Паричната политика може да доведе до е, растеж в краткосрочен план. А, има нужда от увеличаване на производителността. Това води до истински растеж. Тук не става дума за е, съкръщаване на разходи. Става дума за производителност. Решение на проблемите, което е изгодно за всички страни. Господин Демаси стана, попита за банков лиценз за европейския механизъм за стабилност. За нас важното е не наличието на лиценз, Въпросът е дали това ще доведе до наличието на средства от ЕЦБ за Европейския механизъм за стабилност, за да може той да изпълнява функциите си. На мен би ми било много трудно да си представя Европейския механизъм за стабилност да бъде финансиран пряко от ЕЦБ благодаря, господин Нот. Съгласен съм с повечето от нещата, които каза господин Кьорно. Въпроса за инвестициите и структурните реформи. Тук ще добавя, че финансовите разходи не са пречка така че пречката, пречката е производителността, фирмите трупат средства, изкупуват си обратно акции, вместо да инвестират. Така че и, има нужда от структурни реформи. Също така смятам, че Съдържанието на реформите заслужава внимание. В много страни, където има реформи, те се съсредоточават само върху пазара на труда. Ако обаче това не върви ръка за ръка с реформа на пазара на труда, добавената стойност се прехвърля към капитала, не се увеличава растежа. Така че трябва да има реформа на пазара на стоки. В твърде много случаи на реформите се гледа като на нещо елитарно, което е в ущърп на работниците и облагодетелства капитала. Всъщност има нужда от добра комбинация на реформите. Реформи насочени към повишаване на производителността което да доведе до инвестиции. По процедурата за макроекономически баланс аз мятам, че излишък по текущата сметка е признак за дисбаланс. По въпроса за Испания и Ирландия, съгласен съм, че при Причината за кризата там беше шока от жилищния пазар, който излезе извън контрол. И също така данъка върху недвижимите имоти носеше много приходи, които изведнъж пресъхнаха. Ефекта върху реалната економика е доста силен. И може би има нужда от буфер под 3%. И определено смятам, че повечето тълкования на пакта, стабилност и растеж се съсредоточават върху 3%. Но всъщност в основата на пакта е излишъка и баланса между излишъка и дефицита. Ако бяхме обърнали внимание на това, щяхме да сме от, щяхме да сме в много по-добра изходна позиция. Данъците са политически въпрос и за това е, не смятам е, да коментирам. Господин е, Раго има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Набързо още един път – по въпроса за инвестициите в еврозоната, което е ключен въпрос и дефицита на инвестициите. Когато анализираме този дефицит, основната причина, съжалявам, че го повтарям, основната причина е недостатъчното търсене недостатъчно недостатъчните инвестиции са свързани с динамиката на цените. Има много сектори, които са в състояние на дефлация. И второ, несигурност, много, което е економическа, което е европейска черта. Тук говорим за Брексит, беженската криза, европейската нормативна база, е, несигурния растеж и сътресенията, това са ключовите сектори, е, по които трябва е, да се работи. Би трябвало да се предложат решения на тези проблеми и в европейския дебат като че ли няма особена воля. Европейския механизъм за стабилност е важен инструмент за разпределение на риска и управление на кризите в Европа. Освен това, което каза Бенуа Кюрен и възможността за емитиране на облигации от ЕЦБ, това би било проява на прагматизъм, подобно на това, на което сме свидетели в Великобритания. Разбирам, че това би било трудно от гледна точка на договорите. ЕЦБ използва инструменти за макроекономическа стабилност, нещо, което се практикува в САЩ. Аз не говорих за възможността за златно правило, за изключване на инвестициите от правилата на пакта за стабилност и растеж. При сериозна рецесия една страна може да изключи инвестициите от мерките за дефиците. Само при в условия на криза. Трудно е да, да кажем, че публичните инвестиции са контрациклични. Публич, планът, публичните инвестиции са насочени към сближаване между страните от еврозоната. Ако не се съкратят и публичните инвестиции, това би било полезно в период на криза. Така че съкръщаването на инвестициите би било погрешно в период на криза. Вторият довод е, че инвестициите днес имат един много важен аспект. Инвестициите в здравеопазването, образованието, инфраструктурата следва да се запазят в период на рецесия. И в период на рецесия трябва да се запазят публичните инвестиции. Образованието, здравеопазването, това са инвестиции в човешкия капитал не бива да има златно правило, което да е в полза, от полза само за инфраструктурите. Златното правило би трябвало да бъде обвързано с рецесия. Съгласен съм, че не трябва да въвеждаме процикличното измерение. Ще спра тук за отговора на Жан Артуи, аз говорих за осигуряването при безработица, което е аспект на сближаването. Що се отнася до енергийния преход, е, съгласувана европейска политика, мисля, че тук е, има аспект на инвестициите, които биха съответствали на европейското общо благо. Ще спра тук, за да не бъда твърде пространен. Председателят, благодаря. В момента имаме такова златно правило, защото под, когато недост, дефицита в производството е под 1,5%, когато се финансират европейските програми, може би не е достатъчно, но това е само за целите на превенцията, а не на корекцията. Сега имаме възможност за допълнителни въпроси. Кой? Жан. Допълнителен въпрос към господин Раго за инвестициите. Не смятате ли, че инвестициите са свързани с средата, която благоприятства рентабилността? И когато условията за рентабилност не са благоприятни, не може да има инвестиции. Второ, единният пазар е твърде раздробен инвеститорът има нужда от предвидимост. То знае, че правилата ще се променят, защото пазарът е раздробен. И има една несигурност за това какви ще бъдат правилата утре, следователно не се инвестира. В далекосъобщенията, например, има 28 регулаторни органа. Същото може да се каже и за други сектори. Хубаво е да говорим е, за инвестиции, но докато не приемем общи правила, е, няма, е, няма да насърчим инвестициите. И според мен връзката с търсенето е не е абсолютна, тъй като живеем в глобализиран свят и изоставаме. Елиза. Благодаря. Много ви благодаря за всичко, което изложихте. Иска ми се да разбера какво е мнението най-вече на представителя на ЕЦБ относно начина по който трябва да работим по държавния дълг, защото това е проблем, който от една страна е свързан с дълга, но е свързан с още множество аспекти. Банковия съюз съдържа механизми за контрол на риска, като единия надзор, единното възстановяване и оздравяване, необходимо е еврозоната да се стабилизира, за да се овладее този риск. Но вие как виждате тук връзката? Господин Нот говори до някъде по този въпрос, но ме интересува и виждането на ЕЦБ. Перванш, you have the floor. Перванш? Съвсем набързичко. Миналата седмица в пленарна зала говорихме за изменението свързано с ЕЦБ. Може би той ще ни отговори Това е предложение, което се обсъжда в парламента. Thank you. Uh, please, как да се използват приходите на ЕЦБ? Това е въпросът. Заповядайте, господин Кюре. Apologies, apologies again. Още веднъж се извинявам за гласа си, казва оратора. <clears throat> Ще се опитам да направя всичко по силите си, като се извинявам най-вече на преводачите, за които сигурно е много трудно да ме следват. Първо на въпроса на госпожа Берес. Какво правим ние с печалбата си се решава не от нас а от договорите, член 33 от статута на ЕЦБ. Това е вече е обяснявано. Мога да ви уверя, и обяснението е стигнало и до централните банки, членки на ЕЦБ. Иначе, разбира се, печалбата се изразходва но по начин, който отговаря на договорите. Всяка промяна би наложила промяна на договорите. Не, ние решаваме какво да правим с тези пари. На второ място въпроса на госпожа Ферера, Банковия съюз и държавния дълг. Мисля, че В този случай се мисли за паралелна схема за осигуряване на депозитите и рисковете в банките. Но разбира се, в банките има най-различни видове рискове. Те са свързани и с експозициите при неизпълнение и с нуждата да се подобри качеството на капитала. А за експозициите на държавния дълг, много добре е, че този въпрос възниква в тази вечерната дискусия, защото показва и допълнителните измерения. Това всъщност са два въпроса, които са взаимосвързани, тъй като те имат много по-широки измерения. Както казах и по-рано, според нас – трябва да се работи за намалено експониране на държавния дълг. Като тук мерките трябва да са напълно последователни, що се отнася до правеното и на световно ниво. Необходима е предпазливост в това отношение. И накрая, господин председател, ако ми позволите, ще се върна на думата несигурност. Има най-различни видове несигурност. Те са свързани и с еврозоната, и с глобалната економика. Някои от тях са политически в естеството си. Не е сигурно и бъдещето на паричния съюз и също така на механизмите, които трябва да използваме, инвестициите. Всичко това разбира се, е отразена и в доклада на петимата председатели. Ако успеем да обясним ясно на европейските граждани каква е пътната карта на економическия и паричен съюз през следващите 5 до 10 години, това наистина ще намали несигурността и би допринесло за растежа. Точно за това дискусията е особено важна. Thank you. Uh, I don't know if there were no specific questions, but if you would like to... Благодаря. Всъщност нямаше конкретни въпроси към вас, но ако искате да се изкажете, да, аз съм съгласен с господин Артюи. Не бива да бъдем наивни. Е, виждаме, що се отнася до инвестициите, че в Испания има известна положителна динамика. Ако говорим за краткосрочната перспектива, може да се е, види и рентабилността. Но в сегашния контекст на стабилизиране и намаляване на дефицита и европейските инвестиции. Това е обещаващо. Разбира се, инвестициите трябва да станат структурни, да се мисли дългосрочно, но така или иначе можем и сега да анализираме предизвикателствата пред тези инвестиции, за да си обясним защо е намаляло и търсенето. А за тази несигурност мисля, че тя се дължи на обществения дълг, на гръцкия дълг, на липсата на последователност на политиките, особено политиките за намаляване на гръцкия дълг по начин, който да буди доверие. Трябва да се мисли и за политическа конвергенция, като говорим за проекта на еврозоната. Благодаря ви. Вие желаете ли да се изкажете, господин Нот? Не знам дали и аз да взема отношение по държавния дълг. Много е важно, разбира се, ако искате финансовия сектор да се развива добре, да има коректни цени. Навсякъде в финансовия сектор, където възниква риска от занижаване на цените, се стига до прекомерно поемане на риск. Финансовият сектор ми се струва твърде важен, за да се използва за различни цели и банковата регулация е необходимо да стъпва върху принципа, че риска трябва да е добре оценен с коректна цена – Разбира се, суверенният риск вече е свързан с сериозни последствия. Би трябвало ресурсите да се разпределят ефикасно и така стъпка по стъпка да напредваме. Благодаря. Преди да дам думата на господин Боге, Искам да реагирам на казаното от господин Кюре. Искам да посоча, че статута на ЕЦБ съдържа и член 30, параграф 4, съгласно който част от печалбата може да бъде изразходвана по предложение на ЕЦБ. Това, което вие казахте, не е напълно вярно що се отнася до Мастрихския договор. На теория вие дори може да задействате процедура за преразглеждане на тази конкретна разпоредба. Но разбира се, аз приемам вашето обяснение. Не мога да се въздържа да не кажа още нещо за оценяването на държавния дълг. Ясно е, че има проблеми за банките, ако се сгромоляса държавния дълг. Банката ще има проблем и при 25% и при 35%. И това е проблемът. Той не може да се реши единствено идеологически. Това е особеното на еврозоната. Председателя на ЕЦБ казва, че ние трябва да разглеждаме този въпрос в рамките на базелския регламент и намаляването на риска не бива да се бърка с анализа на риска. Но сега да дам думата на господин Боги за заключение. Благодаря съвсем накратко, господин председател. Няма как да направя окончателни заключения. В следващия ни работен документ ще включим това, което чухме и от нашите оратори. Ще създадем една по-голяма рамка, в която ще включим нашите съображения и разсъждения. Аз съм германец, християн-демократ и а, в Европейския парламент а, се сдружавам с социалистка, с която да създадем този документ. Всички ме погледнаха много очудено по време на една среща в мой избирателен район. Става въпрос за следното, им казах аз – да се справим с тези предизвикателства и хората очакват от нас да се справим с предстоящите проблеми. Не трябва да губим от поглед каква е нашата цел в Европейския съюз. Трябва да се извадим полуките от кризата и никой не ни чака. Чухме какви са реакциите на всички и ясно става, че сме в началото на нашите действия. необходимо да се създаде един доклад по собствена инициатива, в него да се посочи каква е позицията на парламента и комисията и съвета трябва да бъдат призовани да участват в едно много сериозно сътрудничество с пряко избраните представители на гражданите но това не се е случило до сега, както и по други теми. Фискалния капацитет а, не трябва да се използва като оправдание за а, неизпълнени до сега договорености. Така а, или иначе, ако направим сравнение с те години, когато някой направи инвестиция в своето предприятие, те са били много по-високи от тези, които някой трябва да направи в настоящия момент. Ам, трябва да се види по какъв начин се използват инвестициите, не се ли подбират лю, ам, любими проекти. А, не трябва ли да има а, подход, който да е съобразен с отделните потребности и нужди на регионите. С този въпрос също трябва да се занимаем. Относно темата за специфичните, подкреп, специфичните препоръки за всяка една страна, относно отговорностите и контрола, това също са въпрос, които трябва да се занимаем. Ясно е, че част от това, което можем да направим е възможно и без промяна в договорите, но трябва да си зададем въпроса какво ще правим, когато се наложи да изменим договора и това изисква повече време, а ние искаме да стабилизираме ядрото на Европейския съюз, да укрепим еврозоната и това е нашето желание в качеството ни на представители в Европейския парламент. Благодаря ви. Много интересна беше нашата дискусия. Много продуктивна беше нашата среща. Благодаря на нашите гости за техния принос. И сега а, трябва да се захванем за работа. Благодаря ви.